Dear President, dear colleagues. Господин председател, уважаеми колеги, приветствам председател Мартин Шулц и генерал, генерал, генералния секретар Клаус Веле. Предстои ни специално събитие. Ще подпишем новата политика по екология на Европейския парламент в рамките на ЕМАС. Както знаете, това е доброволен е, инструмент за екологосъобразна дейност. Това е гръбнакът на нашата дейност в рамките на този мандат. Първата политика бе подписана през 2007 година. От тогава парламентът подобрява непрекъснато своя екологосъобразен отпечатък през 2016 година. Политиката, която ще въжи за тази година, ще бъде подписана днес и съдържа някои амбициозни елементи. Парламентът се стреми към устойчивост в Европа и ще работи за постигането на тази цел. Ние, като комисия ЕНВИ, се ангажираме със съответната законодателна дейност. Политиката за 2016 година е инструмент за нас за постигане на устойчивост в ежедневата ни дейност. Затова ние, за нас е голяма чест да сме домакини на подписването на тази политика. Господин председател, имате думата. Уважаеми колеги, за мен е голямо удоволствие заедно с вас да подпиша този важен документ. Аз съм на същото мнение, както го представи председателят Лавия, и искам да ви кажа, че от името на Европейския парламент поемаме ангажимента като законодател – в рамките не само на дейностите на Европейския съюз, но и на международна сцена поемаме ангажимента за една екосъобразна дейност. Ние като институция, естествено, трябва да вземем на сериозно тези наши ангажименти, защото не може да искаме от другите да правят това, което не правим ние самите. Това е духът, който продължаваме от 2009 година. Трябва да действаме на две равнища, най-напред като законодател, от друга страна като администрация. Администрация, която която е назначила до 8000 човека за нас енергийната ефективност е много важна. Тя се простира до управлението на отпадъците, на употребата на вода, управлението на гражданите. Извинявайте, на сградите. Това е именно и целта, заради която сме се събрали днес. Работните групи в парламента са от политическо и от административно естество. Има между генералните дирекции, има хоризонтални работни групи. Тези работни групи работят по постигането на целите на ЕМАС, политиката по екологията. Клаус Веле следи тяхната работа. От друга страна имаме и работни групи на, председа... на, на бюрото на парламента. Това са групи, които се занимават с управлението на сградите, на сградния фонд и управлението на инфраструктурните ни ресурси. Това е една кръстос, едно кръстосано взаимодействие между политическия аспект и административния аспект. Това, което ще подпишем днес като политици за нас е много важно, ние сме го анализирали. Мисля, че вие много по-интензивно сте се занимавали по същество с тематиката, много по-надълбоко, отколкото ние в бюрото, но след две заседания през март и април в бюрото на парламента решихме да приемем, да, да приемем правилата по рамката ЕМАС. Така че чудесно е днес да имаме възможността пред вас като свидетели да подпишем тази политика. Председателя, благодаря. А сега може да пристъпим към подписването. Dear colleagues, we close here the meeting and we start... Уважаеми колеги, ще продължим в 3.30. Dear colleagues, уважаеми колеги, можем да започнем заседанието. Припомням на колегите да сложат своите карти за гласуване. Започваме с точка 10 в дневния ред възражението по 106 максим, максимални остатъчни нива тиаклоприн в някои продукти. Получихме искане от докладчика да гласуваме поименно по това предложение за резолюция. Искам да попитам дали има 70 души за поименно гласуване. Сега, който е за поименно гласуване, гласувайте. Начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Мистер Педичини, you have voted? Господин Педичини, гласувахте ли? Вие сте за или против? За. Okay, and then uh, we are going to... Сега поименно ще гласуваме проекто предложението за резолюция начало на гласуването. Гласувахте ли, колеги? Край на гласуването. Плюс един. Господин Перичини. Възражението се отхвърля. Сега ще гласуваме по точка 11. Това е мандата за триалога за проекто бюджета за 2017 година. Започваме с първо изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Компромис първи. За? Против? Въздържали се? Приема се. Компромис 3. За. Против. Въздържали се. Приема се. Нека сега да гласуваме изменение 6. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Изменение 7 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 8 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 2 за, против, въздържали се, Приема се. Нека сега да гласуваме изменение 17. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 18. За, против, въздържали се. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 19. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 21. За? Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 22 разделено първата част, кой е за, против, въздържали се. Гласувахте ли всички? Край на гласуването. Приема се. Втората част. Кой е за? Против? Въздържали се? Мисля, че се получи същото изменение, мнозинство. Изменение 32, 23. Първата част отхвърля се, втората част за, против, отхвърля се. Изменение 24. Кой е за, кой е против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 29. За, против, въздържали се, Отхвърля се. Окончателно гласуване. Електронно гласуване. Гласувайте електронно, колеги. Дали гласувахте всички колеги? Край на гласуването. Приема се. Нека сега да минем към точка 12 в дневния ред. Европейската стратегия за отопление и охлаждане. Нека да гласуваме компромис 1. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Компромис 8. За? Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 8 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение четвърто, кой е за, против, въздържали се, приема се. Гласувахте ли, колеги? Край на гласуването. Приема се. Изменение пето, кой е за, против, въздържали се, приема се. Нека сега да гласуваме компромис 9. Кой е за, против, въздържали се, приема се. Изменение 7. Кой е за, против, въздържали се, приема се. Компромис 2. За, против, въздържали се, приема се. Компромис 5. За, против, въздържали се, приема се. Нека сега да гласуваме изменение 23. Кой е за, против, въздържали се? Нека да проверим електронно. Гласувахте ли, колеги, край на гласуването? Приема се. Изменение 34 за, против, въздържали се, приема се. 25 за, против. 26-то изменение, извинявайте, колеги. Нека да повторим гласуването. Изменение 26, кое е за, против, въздържали се, приема се. Изменение 27. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 28. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 29 на две части. Първата част, тези, които са за, моля, против, въздържали се. Нека да проверим електронно. Гласувахте ли, колеги? Край на гласуването. Отхвърля се. Не можем да гласуваме втората част. видим изменение 30. Кой е за? Против? Въздържали се, приема се 31. За. Против? Въздържали се, приема се 32 за, против, въздържали се да проверим. Гласувахте ли? Край на гласуването. Приема се. Изменение 33 за, против, въздържали се, отхвърля се. Отхвърля се. Изменение 34 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 35 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 3 за, против, въздържали се, приема се. Нека да видим че изменение 41. само едната част, 41. Кой е за, кой е против, въздържали се, приема се. Компромис 6. Кой е за, против, въздържали се, приема се. Изменение 44. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 45 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 10. Кой е за, против, въздържали се, приема се. Изменение 47. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 48, две части. Първата част, кой е за, кой е против, въздържали се, приема се втората част за, против, въздържали се, нека да проверим. Гласувахте ли, колеги? Край на гласуването. Приема се. Изменение е 57 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 59 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 7 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 60 за, против, въздържали се, приема се. 62 за, против, въздържали се, Струва ми се, че е се отхвърля, но нека да проверим. Гласувахте ли край на гласуването? Приема се. Изменение 63. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 65. За против, въздържа се, приема се. Компромис 4Б. За, против, въздържали се. Струва ми се, че се отхвърля, но нека да проверим. Гласувахте ли, колеги? Край на гласуването отхвърля се. Компромис 4А. За. Против. Въздържали се. Приема се. Ще гласуваме изменение 73. 73. съвместимо е с компромис 4А. Трябва да гласуваме по този въпрос. Изменение 73. 73. Първо за, после против, въздържали се. Да проверка. Край на гласуването. Приема се. Изменение 76 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 77, две части. Първата част за, против, въздържали се, приема се. Втората част за, против, въздържали се, проверка. Гласувахте ли? Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 80 за. Против, въздържали се, приема се. 81 за. Против, въздържали се, електронна проверка. Гласувахте ли, колеги? Край на гласуването. Приема се. 82 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 83 за, против, въздържали се. Нека да проверим електронно гласуване. Край на гласуването отхвърля се. Осемдесет и четири за, против, въздържали се, отхвърля се Изменение 85 за, против, въздържали се, приема се. 86, кой е за, кой е против, въздържали се, приема се. 88 за, против, въздържали се, приема се. 89 за, против, въздържали се, електронна проверка. Гласувахте ли край на гласуването? Приема се. Сега ще гласуваме изменение 92 за, против, въздържали се, приема се. Нека се от електронно гласуване на целия текст. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. And now we can go. Сега можем да преминем към точка 13 в дневния ред. Гласуване върху годишния доклад за 2014 година за субсидиарността и пропорционалността. Имаме искане от госпожа Дорнано, която е докладчик. Идо. Благодаря, господин председател. Е, исках да подкрепя компромисите и да благодаря на групата ЕФДД за това, че единствена ни последва официално, защото в този компромис е обхванато споразумението на различните групи АЛДЕ, СИД, ГУЕ. Искам, господин председателю, да подложим този компромис от самото начало на поименно електронно гласуване. Много от измененията ще обогатят текста и е, няма фундаментална съпротива у мен срещу тях, е, с изключение на няколко редки изменения. Но почти е, е, няма изменения, които да не са обосновани. Има някои такива, но те са малко. Някои групи развиха много детайлна аргументация. Отбелязвам също, че в последната група в последния момент групата SID без е, явна причина оттегли всичките си изменения. Е, тъжна съм, че въпреки е, участието ми и подкрепата от моя страна на много парламентарни инициативи, единствено политическата ми принадлежност е причина за становището на някои колеги за текста. Това негативно отношение към мен и към моята група е, не прави чест на основните големи групи, които вие представлявате. Това е отрова за нашата демокрация, за европейските народи го знаят и няма да го извинят. Това е последната ми дума. Няма да правим дебат по този въпрос. Вие поискахте е, поименно е, гласуване по компромисите. Искам да попитам колегите. 17 членове са тук. Е, бихте ли гласували за това дали сте съгласни с поименното гласуване? Начало на гласуването по този въпрос. Everybody have voted? Гласуваха ли всички? Край на гласуването. 15 са за. Ще гласуваме без е, поименно гласуване, т.е. по нормалния начин. Изменение 9. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 10 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 11 за. Против. Въздържали се. Проверяваме. Avete votato tutti, il voto è chiuso. Гласувахте ли всички? Край на гласуването. Приема се. Изменение 12 за против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 5 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 13 е оттеглено. Сега трябва да гласуваме изменение 14 за, против, въздържали се, Отхвърля се. Изменение 15 за. Против. Въздържали се. Приема се. Гласуваме компромис 2. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компро... Тоест изменени 17 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 18. 19. За. Против. Въздържали се. Нека проверим. Колеги, не вдигате добре ръка и не виждам как гласувате. Гласувахте ли всички? Край на гласуването. Приема се. Изменение 20 в две части. Първа част за, против, въздържали се, отхвърля се. Втора част отпада. Изменение 21 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 22 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 23. Няма да го гласуваме, тъй като то е изменение с изцяло редакционна насоченост. Не, всъщност гласуваме. 23-то изменение за, против, въздържали се, приема се. Изменение 24 за, против, въздържали се, Отхвърля се. Изменение 25 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 3 за, против, въздържали се, отхвърля се. И изменение 26 за, против, въздържали се, отхвърля се.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 против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 31 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 32 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 33 и за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 34 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 35 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 36 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 6 за, против, въздържали се, отхвърля се. Гласуваме изменение 37 за, против, въздържали се, отхвърля се. 38 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 39 за, против, въздържали се, Проверяваме. Гласувахте ли всички? Край на гласуването. Приема се. Сега гласуваме изменение 41 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 42 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 43 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 44 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 46 за, против, въздържали се. Нека проверим.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 Гласувахте ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. Приключихме с гласуването. Сега Можем да преминем към следващата точка в дневния ред. Приканвам всички членове на комисията, които искат да напуснат залата, да го направят своевременно, тъй като ние продължаваме работа. Следващата точка в дневния ред е обмен на виждания с комисията във връзка с критериите за устойчивост за биомасата. Ако колегите напуснат залата, ще дам комиси... на комисията думата. за да изслушаме нейната позиция и след това да започнем разискванията. Уважаеми колеги, моля да се изтеглите от залата, за да ни дадете възможност да продължим работа. Господин Питър Андли от Генерална дирекция т.е. главен секретар, той ще ни запознае с позицията на комисията. Заповядайте. Thank you, Chair. First of all, I would like to offer apologies on behalf... Благодаря, господин председател. Първо искам да поднеса извиненията на заместник генералния секретар господин Паке, който искаше да дойде тук с оглед на важността на темата, но за съжаление той е бил блокиран на връщане от Амстердам и аз бях помолен да говоря от негово име. Комисията би желала да благодари на Комисията на Европейския парламент по околната среда за организирането на тази дискусия. Тя е много своевременна, тъй като работим върху анализ на предложение с цел внасене на проект за устойчивост на биомасата по-късно през годината. Тук при мен са колеги от всички служби, които участват в разработването на тази политика. И тази политика, както виждате, ще има множество измерения. Е, климат, е, растеж, околна среда, земеделие и прочи. Е, вие току-що приехте становище за охлаждането и отоплението. Това е особено важна област, в която биомасата може да играе голяма роля. Биоенергията е много тясно свързана и с предложенията в областта на климата. Е, тези предложения за е, промяната на земеползването и за енергийната ефективност ще бъдат внесени е, преди лятото. Опитваме се по-късно през годината да внесем и е, предложение за ревизия на директивата за възобновяеми енергийни източници, за проектирането на пазара на електричество и за управление на енергийния пазар. Е, темата за биомасата е свързана и с по-общи политически съображения, цели за устойчиво развитие и план за кръговата економика, който бе представен от комисията миналия декември. В момента подготвяме проекта на нашата политика. По-късно през... т.е. организирахме е, допитване, е, което генерира около 10 000 отговора на нашите въпроси. На 10 май имаше конференция с заинтересованите, правим е, разнообразни проучвания, събираме доказателствата, научните доказателства, които ще обосноват нашата нашето предложение и комисията, уверявам ви, изцяло ще спази принципите на по-доброто нормотворчество. Първият въпрос, който трябва да си зададем е, е защо се нуждаем от политика за устойчива биоенергия. Отговорът е, че ние бихме е, разчитали на биоенергията за близо две трети от енергията, произвеждана от ВИ в Европейския съюз. Вече за биогоривата съществуват политика за устойчивост, но за биомасата такава политика не съществува. Е, е, съобщението на комисията за е, рамката за енергетиката към 2030 комисията е обещала да разработи такава политика като допълнение към целите за климата и енергетиката до периода през периода до 2030 година. Какви ще бъдат нашите основни направления на работа? Първо, какво е значението на биомасата и произвежната от нея енергия за намаляване на парниковите газове? Второ, е, разискваме и анализираме екологичното отражение на използването на биомаса, например върху биоразнообразието, замърсяване на въздуха, замърсяване на почвите и водите и прочие. Също така проучваме съответствието на нашите идеи е, с каскадното използване на материали – проучваме економическото и социалното измерение на темата, в частност наличието на горска биомаса като ресурс, ресурс за биоенергия в бъдеще и като ресурс за дейности, различни от тези в енергетиката. Това, което също ни интересува са работните места, възможностите за инвестиции, развитието на селските райони и социалното приспособяване. И най-сетне биомасата я анализираме в контекста на енергийната сигурност. За разлика от слънцето или а, вятъра, биомасата може да се използва винаги, когато е необходима. искаме да дадем много ясна представа на вашата комисия за политическите варианти, които а, разискваме в момента, за проектите, върху които работим, защото ни интересува вашето мнение. Възнамеряваме да стъпим върху солидни научни данни и стрикно да прилагаме принципите на пропорционалност и субсидиарност. Не бихме желали да създаваме прекомерно административно натоварване за економическите субекти, нито да навлизаме в сфери от компетентността на държавите членки. Също така ще спазим правилата на международната търговия и ще гарантираме, защото политиката ни преди всичко да допринася за намаляване на емисията на парникови газове което е един от сериозните ангажименти на Европейския съюз съгласно Парижското споразумение. Стремим се към прагматични, балансирани резултати, които да са свързани с всички наши политики, но да са и достатъчно солидни. Господин председател, колегите ми и аз очакваме ползотворен обмен с вас по всички тези въпроси. Благодаря. And, uh, Благодаря. Започваме с въпросите. Ще задам аз въпрос на италиански. Е, в Европа има голямо разнообразие. Така че някои мерки и някои критерии за устойчивост могат да бъдат използвани за е, горска биомаса в, е, в северната част на Европа, но те трябва да бъдат преосмислени или могат да бъдат преосмислени в южната част на Европа. Когато говорим за други фактори, виждаме, че те могат да бъдат допустими Например, в Южна Европа има милиони хек... хектари в кои, на които се отглеждат определени култури за една година. Следващата година се отглеждат там други култури. Защо? Това е просто практика и тя продължава, независимо за какво се използва Почвата трябва да се почертае. Това е добре за самата почва. Намалява се замърсяването за следващите години по този начин. Така че може да се каже, че отглеждането на култури, за които няма пазар, може да бъде добро за биомаса. Ще се, подобрят, ще се подобри намаляването на въглеродните емисии и в същото време в тези области ще се подобри качеството на почвата, което е добре от гледна, стойча, от гледна точка на устойчивостта. Когато обаче говорим за фуражи, които не могат да бъдат продадени, защото няма търсене, то тогава трябва да кажем, че това може да е принос към производството на биогаз, особено ако това са растения, които ферментират. Госпожа Ривази, благодаря господин председател. Искам да се спра на критерия устойчивост и ще дам един значителен пример, който се наблюдава в Гардан край Марсилия. Там има един, една топлоцентрала, която използва 800 хиляди тона дърва годишно, за да произвежда само електричество. 60% от дървото, което се гори край Марсилия, идва от Канада. За мен това е критерий, този за устойчивост, който трябва абсолютно да бъде въведен, за да се забрани превоза на дърва от Канада до Франция. Иначе ние не правим нищо за парниковите газове. И също така е, искам е, да се използва и е, топлината, е, която произвежда една е, топлоцентрала. Не може тя да произвежда само електричество. Би трябвало да се забранят подобни предприятия, защото това наказва близките гори. Там всичко се реже, защото за такова предприятие отиват страшно много дърва. Е, на... Казват се е, малките централи, които си правят селата и същевременно се наказва околната среда, защото е, има изключително много парникови газове, вместо те да се намаляват. Интересуваме комисията какво ще направи за тези два критерия, тъй е, че да се гарантира устойчиво развитие. Благодаря, госпожа Кестингер. Госпожа Кестингер. Да, това е интересен въпрос за транспорта от Канада. Но аз искам да кажа нещо друго. Факторите за земеползването. Имахме изслушване с комисар Канете. Говорихме именно за тези критерии за земеползването. Сега говорим за критериите за биомаса. Моят въпрос е, Европейският парламент през последната година изработи доклад за лесовътството. В, този, в тази стратегия за лесовътството се обявяваме за, устойчиво, за устойчива економика в Европа. И всеки, който познава тематиката, знае, че в лесовътството съществуват много, съществува много знание, именно благодарение на разнообразието на Европа. В интерес на лестовъдите е това знание да се споделя – Въпросът ми е, ние се обявихме против критерии, нови критерии за биомасата, но в Европа имаме вече критерии за устойчивост. А сега се събужда впечатлението, че за първи път ще създадем критерии за устойчивост. Това не е така. Имаме вече такива критерии, но те са насочени върху устойчивото отглеждане на горите в регионите. Конкретно въпросът ми е дали комисията познава нашето становище, становището на парламента и дали ще го отрази в своето предложение. Господин Фелнер, желая всичко добро на комисията с това предложение. Има много капани. Казваме, че пътя до Ада е послан с добри намерения, и това е така. Има риск, ако нещата не се случат добре. Но има и много големи амбиции, свързани с това предложение. Радвам се, че комисията мисли за субсидиарността, защото лесовътството не попада в компетенциите на Европейския съюз. Обаче създаване законодателство за критерии за, зако... за устойчивост е много трудно, без да се вземат спецификите на регионите. Основателите на Европейския съюз са имали това предвид. Най-напред трябва да се споразумеем тук в тази зала, зала по дефиницията за това какво е гора. Когато Финландия и други страни се присъединиха към Европейски съюз, то с това присъединяване е, горите в Европейския съюз се увеличиха с 50%. Затова моят въпрос е, как смятате да се регулира критерии за устойчивост, без да се регулира управлението на горите, което всъщност не е компетенция на Европейския съюз. На второ място. Относителната конкурентоспособност на възобновяемата енергия. Ние искаме устойчиви критерии, критерии за устойчиви и за твърдите горива, за, критерии за устойчивост и за твърдите горива. Но рискът е да ги обичаме прекалено много тези твърди горива. Винаги може да кажем, има примери за биомаса, която е по-лоша от въглищата. Това е възможно, но е много трудно. Therefore, if we do something, the relative competitive, and this is not just a theoretical thing, already now... И това не е просто теоретичен въпрос. Клоните, стъблата, които не биват използвани, защото не се... Е, економически изгодни, а какво става с тях? Сега каскадното използване. Какво става с него? Ние трябва да дефинираме кой ще използва какво, а не просто да постановяваме един общ принцип – Искам да помоля комисията да не регулира каскадното използване. Това е вид бизнес модел, защото ако се опитаме да регулираме това каскадно използване, ще изпадне в планирана економика, в планово стопанство, което всъщност не работи. Благодаря. Госпожа Пилер. Müller. Има определени видове, за които разбирам резервите на колегите, но искам да спомена някои области, които са много важни. 46% от биомасата идва от дърво, така че устойчивостта тук е важна и в това понятие идва от лесовътството. Е, устойчивостта се прилага в Европа, така че аз подкрепвам, подкрепям изказването на госпожа Кюстингер. Имаме ЕФЦ и ПФЦ, имаме тези печати за устойчивост – тези етикети за устойчивост, но тук трябва да помислим и за конкурентоспособността на нашето лесовътство по отношение на вноса от чужбина. В този внос трябва да е равнопоставен на нашето производство и трябва да отговаря на същите критерии. В същото време обаче не бива да съставяме нови критерии, което ще доведе до допълнителни тежести за нашето лесовътство. Още нещо. Лесовътството попада в компетенциите на държавите членки и аз не искам да има изместване на компетенциите компетенциите към европейското равнище. Това за мен е много важно, защото най-добрите гаранции за устойчивост са собствениците на горите. Защото те знаят най-добре какво е най-добро за техните гори. Господин Петишини. Благодаря. Искам да се спра на факта, че в крайна сметка, независимо от критерия за устойчивост, биомасата бива изгаряна, което освобождава твърди частици в атмосферата. 400 хиляди хора умират преждевременно в Европейския съюз вследствие на това. Има диоксини, има пепел, които се отделят в атмосферата, които са вредни. Акцентът се поставя върху използването на биомасата за, за, за производство на енергия, но когато говорим за критерии за устойчивост, трябва да има прак за държавите членки. Говорихме за амбициозни цели, за обвързващи процедури днес сутринта. Но искам да се върна към 72 година. Този има един завод, който работи от тогава. През 2000-та година започна да произвежда биомаса. Но този завод не спазва правилата. Оценката за, за въздействието е много спорна и аз имам няколко въпроса към комисията. Отговорите, които получаваме при подобни зададени въпроси, са доста незадоволителни, но хората искат да дишат чист въздух. Критерият за устойчивост, за твърда биомаса, за цели на енергията – В крайна сметка те трябва да са в, чл... в uh, интерес на гражданите. Госпожа Алкен. Имаме проблем, ако се опитваме да излъжем природата. и смятам, че един такъв, едно такова измамване е когато казваме, че биомасата е въглеродонеутрална. Което не е така. Има доказателства за той. Тези емисии не са включени в, в стратегията за земеползването. Гео... Географското разпределение също не е взето предвид. Въпросът ми към комисията е, може ли да потвърдите становището на науката и може ли наистина да се каже, че биомасата не е въглеродно неутрална? Според мен трябва да включим мерки, които да не подкрепят биомасата от политическа гледна точка. Може ли това да стане? Господин Екхаут. Благодаря. За мен основното тук е, може ли нашето счетоводство, нашите изчисления да са поставени на правилна основа? Това е най-голямото предизвикателство. Господин Филнер говори много емоционално за лесовътството и прави сравнение с твърдите горива. Аз очаквам подкрепа от негова страна, когато подкрепяме субсидиите за горивата, но имаме проблеми с неговата група. От друга страна, те са против наши предложения, които върват в същата посока, така че нещата са много разнопосочни тук. Но, сега за биомасата ние подкрепяме тези горива, биогоривата и за тази цел нашите изчисления трябва да са правилни. Голямата ни загриженост е именно дали ние изчисляваме правилно ползите. Дали комисията може да ни даде повече информация за изследванията, които са поръчали самите те, които са провели самите те? Например, за биомасата, употребена в Европейския съюз. Според това изследване, емисиите ще се увеличат с 500 мегатона. Това е заключението във вашия доклад. Мисля, че е много важно комисията да прави предложение, в което, на което е залегнало на правилните изчисления. Същото се отнася и за изследвания от Генерална дирекция околна среда. подкрепата за горивата ще ощети лесовътството. Това е друго заключение. И тук, вероятно, баланса за въглеродните емисии няма да е наред. Какво е всъщност биоенергия? Дали тази биоенергия ще е с нисък риск, а не с голям риск? Това е въпросът към комисията какви изчисления залягат в нашата политика, която в крайна сметка покрепя биогоривата. Както каза госпожа Алкен, не може да продължим с идеята, че биогоривата, че биомасата е въглеродонеутрална, неутрална, защото това не е така. мадам Шея Пири. Госпожа Шея Пириха, благодаря. Къде е баланса? Не разбрах добре. В големи части на Европа, включително и в Германия, има голямо количество царевица, което се произвежда за биомаса след това се налага транспортирането на царевицата с километри, за да може да бъде използвана. И малките производители не могат да се справят с това, тъй като с тях е скъпо. Големите производители могат да си позволят разходите. Тук трябва да <clears throat> обсъдим внимателно дали можем да продължим по този начин. Има нужда от повече информация по този проблем и държавите членки които имат съответна компетентност тук. Какво става след като тази царевица се транспортира до границата? Всъщност това не попада в директивата за отпадъка. В Холандия няма проблем. В Германия обаче това е проблемно. Всъщност не забравяйте, че всички тези продукти се транспортират от единия край на държавата. Да, благодаря, госпожо, господин председател. Дебата е доста странен. Тук сме един, една комисия за околна среда и говорим за устойчивост. Винаги, като стигнем до тази дума, сме за нея. И в момента, като обсъждаме горите, нямаме възможност да обсъдим устойчивостта. Така че този аргумент не ми харесва. Не смятам, че основателите на Европейския съюз преднамерено са решили да, да не включат политиката за горите в компетентността на Европейския съюз. Много е важно, според мен, че не обсъждаме практиката в малък мащаб, в северната част на Швеция или в високите части на Австрия. Говорим, проблемът е друго, че със сегашната политика и в бъдещата политика увеличаваме мащабите на използването на биомаса. Един пример от Холандия. Субсидираме използването на биомасата. Всъщност това е, е дървесина, която се внася от Канада и се използва в нашите електроцентрали на дърва. Всъщност ни това наричаме зелена енергия. Дори и с тези спестявания, всъщност не сме много напред по отношение на възобновяваните енергии. Мисля, че това е, е големият проблем. Всъщност увеличаваме мащабите на използване на биомасата и е, ако се прави това, тази биомаса трябва да се използва по един устойчив начин. Затова подкрепям определено критериите за устойчивост за биомасата. Такава е позицията и на нашата комисия. Имам въпрос към Европейската комисия. Какво е вашето мнение за съизползването на биомаса в някои централи, както е практиката в някои държави членки, включително и Нидерландия. Термалната ефективност на тези централи е 30-40%. Е, Компостирането на тази маса в специфични биомасови централи би било да бъде по-ефективно. Какво е мнението на комисията за тази практика за изгаряне на биомаса в някои централи? Благодаря. Господин Поц. Благодаря, господин председател. Дебатът тук е малко необичаен. Аз съм от страна, където с стотици години сме отглеждали горите по един устойчив начин. Първите ни закони за горите са от 14 век. което е много отдавна. Може би някои държави са се освободили от своите гори в миналото. За съжаление, това е станало. Всъщност, горският масив се планира не за един законодателен мандат, но за хоризонт от стотици години. Затова предлагам тук да бъдем изключително внимателни, като се опитваме да влияем върху управлението на горите и економическите аспекти в това управление. Добре е да се регулира употребата на биомасата и да регулираме съответно вноса от трети страни, като стриктно спазваме правилата за внос от трети страни предупреждавам срещу опитите за конкуренция между държавите женки, за това какво да се включи в критериите, какво да не се включва и кое да се счита за принос към политиката за климата. Защото в крайна сметка в нашия дебат можем да установим, че вътре в държавите членки има оборот на отпадъци, която се изнася в други държави за изкаране. И е, затова трябва да сме много внимателни, като обсъждаме горите. Добре е да помислим за държавите, които имат устойчиво управление на горите. Ja bih samo željela podsjetiti da smo mi nedavno usvojili izvješće o obnovi... Благодаря, господин председател. Наскоро приехме един доклад за източниците за възобновяеми енергии. Аз бях докладчик по този доклад. Там имаше специален абзац за устойчивите критерии за биомасата, което е необходимо. Това е съществена част от доклада ни е добре да вземем предвид кръговата економика и устойчивата политика. Ние използваме горите по един устойчив начин, така че няма проблем да се включат критерии за биомасата, която идва като внос от трети държави. Надяваме се, че по този начин ще помогнем на местните общности и в трети държави. Да отглеждат и да запазят своите гори. И това ще прекрати нелоялната конкуренция, която съществува днес. <clears throat> От гледна точка на биомасата, която се внася в Европейския съюз. Благодаря на колегите за изказванията до тук. Сега можем да чуем комисията. Бяха поставени много въпроси по време на дебата. Благодаря, господин председател. Благодаря и на членовете на комисията за това, че поставиха широк диапазон от въпроси в дискусията на този етап. С наш Нашата позиция за сега е ограничена и не мога да отговоря съвсем конкретно на някои от въпросите. Ще се огранича само по, този въпрос, по тези въпроси, където имаме позиция. Председателят в началото попита за ротацията се идва оборота. Целта на съответни култури е, да се използва за подобряване на качеството на почвата, дали е, тук е, имаме принос е, към климата и дали ако тези култури могат да се използват за биомаса, дали могат да бъдат включени като принос. В края на, на 2016 ще излезем с конкретна политика от е, отпадъци към енергия и там, чрез принципа към накъсратното използване, ще покажем с примери какво може да се използва в тази сфера. На второ място, нямаме намерение да приемаме специфични критерии за устойчивост, защото тези критерии трябва да са широко приложими има доста малки собственици на гори. Ако приемем такива критерии, тези собственици едва ли знаят за какво ще се използват техните гори след 60-70 години в бъдеще. Много е важно тази политика да не е дискриминационна и да, да дадем добър пример за политика за устойчивост, така че и други държави да последват нашия пример. Някои от депутатите споменаха за отчетите и начина по който се използват земеползването. Приемаме това становище. Важното е да използваме принципа на въглеродната неутралност когато се добива биомаса и ще спазваме насоките по този въпрос. Естествено, ще се отнасяме внимателно към аспектите, свързани с субсидиарност. Това беше казано от няколко държави членки. От една точка на постигане на целите 2020-2030 година Смятам, че държавите членки ще трябва да разполагат с гъвкавост, да преценят как да се постигнат тези цели. Била от гледна точка на сградите, земеделието и транспорта. И ще има разнообразие в ресурсите, които ще се използват от държавите членки. Може би ще се увеличи използването на биомаса през този период до 2300-2040 година. Трябва да направим така, че използването на тази биомаса да е по един устойчив начин. Всъщност, комисията ще предложи една политика, която ще отчете внимателно качеството и общественото здраве. Знаем, че изгарянето на биомаса създава вредни частици. Всъщност това може да се намали чрез съответни проекти и съответният дизайн със съответните стандарти за горивните инсталации, средните по мащаб и големите инсталации. Имаше въпроси за енергийната интензивност, ефективност. Проверяваме как върви въпроса с коренето на биомасата от гледна точка на други източници. Затова не можем да си позволим да използваме ресурсите от горите по един неефективен начин. Защото има много <clears throat> полезни продукти, които могат да бъдат произведени от тази дървесина. Мисля, че с това успях да засегна повечето въпроси, господин председател. Благодаря ви за вашите коментари и за дадените отговори. Сега можем да приключим работата по тази точка и да започнем разискването по следващата точка в дневния ред. Може би обаче трябва да спрем за кратко, тъй като докладчикът не е тук. Okay, five minutes of stop. Uh, Спираме работа за 5 минути в очакване на докладчика. Uh, Драги колеги, можем да възобновим заседанието за последната точка от дневния ред. Средносрочния преглед е, за изпълнението на стратегията за биологичното разнообразие. Веднага давам думата на докладчика господин е, Демесмахер. Благодаря, господин председател. На 2 февруари тази година парламентът изготви доклад върху стратегията на Европейския съюз за средносрочния преглед, средносрочния преглед на стратегията за биологичното разнообразие. И е, този доклад бе одобрен с мнозинство. Много ясно бе излъчено послание към комисията и към държавите членки. В смисъл, че трябва да бъдат предприяти мерки на много високо равнище, за да се спре загубата на биоразнообразие. На 1 март докладчиците в Сянка и аз, като докладчик, зададохме писмен въпрос към комисията. Комисията отговори много късно. Отговори също така обтекаемо. Комисията в момента мисли за това как да откликне на исканията на парламента яснотата е недостатъчна. Всъщност позицията на комисията е изключително мъглява. Например, по отношение на проверката за пригодност, въпросът беше зададен от страна на нашата комисия. С господин Тимерманс проведохме много оживена дискусия, както сигурно си спомняте. Искам да помоля комисаря за околната среда да изиграе своята роля. Досието е изключително важно и трябва да постигнем напредък по него. Бих жела също да подчертая, че комисията е важен партньор в процеса на преглед на стратегията за биоразнообразието. Докладите за биоразнообразието са стратегически. Тоест, комисията трябва да заема по-ясна позиция за това какво се прави в областта на биоразнообразието и на къде ще се върви. Нямаме време и не можем повече да чакаме. Благодаря ви, председателят. Благодаря. Давам думата на докладчиците Сянка. Сега господин Линц. Извинявайте, не знаех, че вече е мой ред. Не, не казах, че вие сте наред, господин Линц. Той е докладчик в сянка. <clears throat> Äh, Благодаря. Ще бъда кратък. Подкрепям в много точки това, което каза колегата. Това не е първият дебат по темата биоразнообразие и стратегията за биоразнообразието. И съответно въпроса дали да се задейства или не директивата за защитата на биоразнообразието. Бих искал комисията да обясни защо защо предлага този нов график? И защо ще представи резултатите през есента? След като имаме документ, в който вече са заложени и са изпълнени всичките пет критерии на директивата. Критериите са оценени, и то положително. Затова аз не смятам, че този процес трябва да се отлага до, до есента. Затова въпросът ми към комисията е как идва, как, как, защо тя предлага този, това отлагане, този нов график? Това ще забави приложението на директивата. Ще съм благодарен на обяснение от комисията. Благодаря. Господин Гебранди. Yes, thank you very much, Mr. Uh, Благодаря, господин председател. Благодаря на комисията за това, че има тук свои представители. Може би най-добре е да изслушаме изявлението на комисията и след това да реагираме. Искам обаче да предложа някои разсъждения. Напълно съм съгласена с това, което каза докладчика Демес Макер преди мен. За мен най-важно е това, че през април миналата година получихме от Комисията от околната среда доклада за състоянието на природата. През октомври миналата година чухме позицията на комисията за състоянието на природата и посланието е съвсем ясно. Много изоставаме от целите. Тенденциите и давленията върху екосистемите са анализирани в над 40 различни кутийки. 37-те от 40-те показателя показват увеличаващо се напрежение върху екосистемите. Само по три от критериите по постигаме целите. Значи не постигаме целите, все повече се отдалечаваме от тях. Комисията, както казах, изготви собствен документ за състоянието на природата през октомври миналата година и аз бих очаквал към момента вече да разполагаме с нещо като кризисна стратегия. Как да обърнем а, тенденцията? Как да започнем да се справяме по-добре? Когато разговаряхме с комисаря Тимерманс, той се съгласи с нашия анализ и обеща, че бързо ще бъдат внесени проекти, за да се решат тези проблеми. Въпросът ми е към комисията, както следва. Кога? Утре? В други ден? Може би следващата седмица да очакваме предложенията на комисията за земеделие, за лов, за всичко, което ни е необходимо, за да спасим стратегията за биоразнообразието и да постигнем определените в нея цели към 2020 година, защото като нищо не правим, нищо и не постигаме. Благодаря, госпожа Алкен. Uh, Благодаря. Тоси път ще говоря на датски. Преводът от холандски беше чудесен. Надявам се, от датски към холандски ще е също чудесен преводът. Мисля, че е изненадващо това, което виждаме днес. Е, говорим за господин Тимерманс. Ние всички казваме, че той се опитва да прави по-зелено впечатление. Последния път той каза, че ще се опита да подобри директивата и той бе съгласен с нас. А именно, че това е важен въпрос и трябва да отбележим напредък. Аз го поздравих А днес чуваме от съвета, че той предлага отлагане с цел подобряване и че в крайна сметка, ако нещо не е щупено, не бива да се поправя. Но какво става с обещанията на Тимерманс. Извинението беше, че беженската криза изисква бързи реакции от комисията. Добре, но в крайна сметка трябва да се концентрираме върху стратегиите, които са абсолютно необходими. Стратегии, които трябва да подобрят директивата за природата. Тази директива има много висок статус сред нашите граждани. Имаме тази директива. Тя е в интерес на гражданите и ние дължим на гражданите напредък по този въпрос. Мисля, че това каза и господин Темесмакер, а именно – че гражданите също са привлечени в участието на тази директива. За това, това цели и Орхуската конвенция – въвличане на гражданите в опазването на околната среда. Това виждаме и в комисията по петициите. Виждаме, че тези конвенции, включително и Орхуската конвенция, не се прилага правилно в държавите членки. Това дава възможност на гражданите да използват нашите, нашата конвенция, Орхуската конвенция, за граждански инициативи. Много от гражданите – се оплакват от това, че Европейския съюз е недемократичен, прекалено отдалечен. Това е именно възможност да даде възможност на гражданите да действат. За мен е изключително важно да се опазва биоразнообразието. Не може да оставим нещата да се протакат. Ханс Флоренс е, както виждаме, на същото мнение. Веднага трябва да дадем най-добрите инструменти на нашите граждани да създадат една устойчива и зелена Европа. Благодаря, господин Поц. Благодаря, господин председател. Разполагам с средносрочния преглед на стратегията до 2020 година. Документът е изготвен от комисията. За всяка цел се казва недостатъчен напредък, недостатъчен напредък, няма значим напредък, недостатъчен, незначим. Единствено за цел 5 има положително изявление борба с инвазивните чужестранни видове. Значи, доколкото разбирам, комисията не изпълнява нищо. Първо, комисията не зачита регламента, няма акт по делегация за оценка на риска, няма е, всъщност списък, който да е в сила за инвазивните чужди видове от значение за Съюза. Е, има е, видове, които се въвеждат е, като е, домашни любимци за селско-стопански цели. Освен това, прави се опит да се въведе бизона. А видове, които сега се намират само на един малък остров, съгласно 50% от научните изследвания, представлява чуждестранен вид, с който Европейския съюз се занимава. Всъщност, Парламентът възрази срещу някои от вашите актове за прилагане. Даже сега има отрицателно становище на холандския парламент за изпълнението на стратегията. Значи нищо нямате на лице. И се опасявам, че Европейският съюз за пореден път ще се провали. Този път с постигането на целите за биоразнообразието към 2020 година. Благодаря. Voorzitter, vorige week hebben we hier al... Eh, благодаря, господин председател. Миналата седмица в тази зала обсъждахме темата пространно. Не искам да повтарям всичко, но ако правилно съм разбрала, заместник-председателят на комисията Тимерманс много ясно заяви какво трябва да се направи от Европа. И ние бяхме удовлетворени. Защото много трябва да се направи и на национално ниво. Докладчикът каза, че текстът е прият от парламента. Параграф 19. Комисията се приканва да одобри насоки за изпълнение и прилагане и така нататък. След това Отправя се призив към комисията да осъществи диалог с държавите членки и с всички, които носят отговорност в тази сфера, за да може да се установят най-добрите примери от практиката. Знае, че има страни, в които нищо не се прави. В моята страна обаче в тази сфера се прави страшно много и не е необходимо да започваме от нулата. Има и други страни като моята. Провинциите в северната част на Холандия а, имат определен опит и е добре на този фон да се преценява какво прави комисията. Господин Карл Хайнц Флоренц. Няма да се оплаквам отново, защото съм го правил достатъчно често. Говоря за оплакванията ми от начина по който се изпълняват някои европейски изисквания. Тук обаче бих желал да предложа защита на комисията да се направи добро определение на инвазивен чужд вид е страшно трудно. Дали е, да се включи Бизона в този списък или да не се включи, може би ви се струва шега. Но ако знаете какви инвазивни видове пристигат в Хамбург с корабите, е, ще ви стане ясно защо процесът трябва да се постави под контрол. Искам да кажа само едно. Ако има едно недемократично нещо в сферата на околната среда, това е конвенцията от Орхюс. Някои много симпатични министри на околната среда измислиха цялата тази схема. И сега тя пречи на всички. Вижте, конвенции от Орхус никога не е била одобряна от парламента. И да се постави темата на обсъждане в парламента е необходимо, именно поради това. Нямам нищо против е, тази конвенция, обаче тя има статуса едва ли не на секретен документ. Никой парламент не е обсъждал и със сигурност мога да кажа, че парламента в моята страна не е обсъждал конвенцията от Орхюс. Благодаря, господин Данен. Дантен. Благодаря. Искам да е, благодаря на комисията за нейния документ. Мисля, че се поставя въпроса за доверието към Европейския парламент и към Съюза от е, страна нашите граждани тази директива предизвика страшни обсъждания във всички наши държави членки и е, е един от основните примери, които се дават за законодателство, което би трябвало да се приема на място, а не от Брюксел. Да, директивата трябва да бъде преразгледана. Трябва да има повече задължения за резултати, а не толкова е, задължения за средства. И е, съответно актовете, които приема комисията, трябва да са съобразени с изискването за постигане на резултати. А това на свой ред да позволи на местните органи е, да се справят с условията, които са им познати добре. Например, нашата страна много се говори в момента за вълците. През 2015 във Франция сме заделили 15 милиона и 800 хиляди евро за защита на стадата има жертви, за които се предвижда изплащането на обещетения в размер на 3 милиона евро. Значи това се обсъжда много в Франция. Необходимо е в тази политика Европа, не само в комисията, но и когато води разискванията си Европейският парламент в пленарна зала, да се държи реалистично. Госпожа Алкен. Съвсем кратък коментар към Карл Хайнц. През 2006 година Европейският парламент прие законодателен доклад е, за приемането на конвенцията от Орхиус. Аз бях докладчик в Сянка. Имаше много разисквания. Всички държави членки са е, приели и прилагат този е, много демократичен акт. И той абсолютно демократично си е прият, но не се използва толкова. Всъщност, е, чухме, че е, е, днес е, е имаше едно обсъждане, е, на което е, най-отговорният е фактор се яви 5 минути преди да приключи обсъждането и каза аз съм против. Това е срамота. Но вижте какво, конвенцията от Орхиус е напълно демократична и е, резултат на много широко гражданско участие, председателят. Вижте, спрете да обсъждате помежду си в залата, по-добре да изслушаме комисията. Господин Делгадо Роса, моля да отговорите на въпросите на колегите и да изразите позицията на комисията. Благодаря. Благодаря, господин председател. Почитаеми господин докладчик, искам да благодаря за тази покана за обсъждане. Очевидно, Европейският парламент ще играе централна роля в запазването на нашия природен капитал е, и ще следи постигането на целите за 2020 година. То необходимо е да има яснота в работата на комисията е, след е, резолюцията на парламента. Много бих се радвал да обсъдя с вас прогреса, който е постигнат, но също така и да очертая ролята на парламента в случая. Комисията изцяло застава зад правилата за защита на птиците и техните ареали в Европейския съюз. Извършваме анализ по линия на пригодността на директивата за природата. От ноември докладът в свои отделни части е публичен. скоро ще има обнародване и на пълния текст на доклада. Европейската комисия планира през есента да ви запознае с резултатите от проверката на пригодността и ще предложим последващи мерки. Междувременно не сме спрели да работим. Продължаваме изпълнението и контрола за спазването на директивите за природата. Работим с държавите членки за устойчиво използване на зоните по Натура 2000 в полза на природата и на хората. Комисията възнамерява да предприеме действия за съдебни процеси, когато има такива сигнали. Е, миналата седмица решихме да започнем едно дело във връзка с нарушение на директивата за хабитатите. Е, също така комисията работи за мерките за позеленяване по общата земеделска политика, по мерките за развитие на селските райони. До лятото ще разширим възможностите, мерките по е, озеленяване да се използват е, в полза на биоразнообразието. Работен документ ще бъде представен скоро, за да се очертаят варианти за упростяване на разпоредбите за така нареченото позеленяване на общата селско-стопанска политика. Парламентът ще има своята дума също така е, ще има увеличение на е, зоните с екологично значение е, от 5% на 7%. Ще има оценка на тези зони и, резултати, и на резултатите от изпълнението на програмите за развитие на селските райони. Тези резултати ще покажат, че адекватно прилагаме политиката. Първият цикъл а, от а, изпълнението на директивата за морската стратегия и морските зони а, наближава. Работи се и в тази област. Неодавна няколко проучвания бяха публикувани, е, от които ще се ръководим за така наречената зелена инфраструктура, за е, екосистемите и услугите, които те могат да, предложат. Имам предвид тези зони, е, които се намират извън природ... Натура 2000. Скоро ще се появи първият списък на инвазивните чужди видове. Комисията работи върху допълнителни анализи ние нямаме една позиция за инвазивните видове, обаче първият проект на списъка е направен въз основата на системен подход, като се използват съществуващи анализи на риска в съответствие с регламента за чуждестранните инвазивни видове. Всички списъци, т.е. всички видове се подлагат на такава оценка съобразно критериите в самия регламент. Е, има някои видове, които не са включени в първия списък, било защото не отговарят на изискванията на регламента или защото анализът е бил е, качествен, обаче, например, не е имало мерки за борба с тези видове. Те първа ще се е, обмислят други проблемни видове, за това започнахме и допълнителни анализи на риска с оглед на други видове, които ще бъдат включени в актуализирания вариант на списъка и смятам, че това ще стане своевременно съобразно предписанията на регламента. Също така неодавна приехме план за действие за борба с трафика на застрашени видове. Това е в изпълнение на глобалните актове за опазване на биологичното разнообразие и е, Както знаете, тук ние имаме пряка връзка с биоразнообразието в Европейския съюз. За постигане на целите ние сме разработили широки политически инициативи, достъп до правосъдие, гаранции за върховенството на закона, както и е, разчети за 2016 година ще дадем тълкователни насоки за участниците в е, съдебните процеси, свързани с биоразнообразието. Това трябва да бъде канализирано чрез държавите членки. На последно място, само по изброяване, е, прегледът ще подпомогне изпълнението на действащите правила Съгласно съобщението, обнародване, обнародвано миналия месец, 28 е, доклада за отделните страни ще бъдат изготвени в скоро време, в които ще включват е, раздел за биоразнообразията и политиката, свързана с природата. Е, инвестиции, биоразнообразие, замърсяване, всичко това влиза в тези доклади. Съветът по околна среда участва в тези дискусии редовно, това прави и Европейския парламент. Ние внимателно разискваме инициативите на Европейския парламент, например призива за действие за опрашителите и ще вземем необходимите мерки, с които да очертаем пътя напред. Благодаря. Please, if you want to add something. Nou, ik, ik, wil, ik wens er niets aan toe te, toe te voegen. Maar zo langzamerhand wil ik wel eens een keertje antwoorden op mijn vraag van de commissie. Ik heb... Аз искам да помоля за отговор на моя въпрос към комисията. Аз много пъти съм задавала този въпрос и никога до сега не съм получавала отговор. Става дума за параграф 1863. В моята провинция не се знае как да се действа. Има процедура за нарушение. Може ли да ни кажете какво става? I'm not sure if I understood totally. Не зная дали разбрах правилно въпроса за какво става дума точно, дали за някои определени точки, за цялата директива, за прилагането. Аз казах, че ние работим върху прилагането. Ние четем докладите за прилагането. Така че ние работим върху това с държавите членки. Не зная за какво говорите. Дали говорите за някой точен елемент по прилагането? А, уточнете и ще отговорим. De concrete vraag van mijn kant is, uh, er zal gewerkt gaan worden aan de uitwerking van de richtsnoeren. Dat is de concrete vraag. In Nederland en in Overijssel en Gelderland, provincies, zijn we heel ver gegaan.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 Комисията е предложила насоки по някои аспекти на директивата, а също така и по отношение на съгласуване на някои дейности по директивата. Имаме примери от областта на енергетиката, на селското стопанство. Може би нещата не са достатъчни, но нещата ще се подобрят в работата по пригодността, по оценката по пригодността. Сега, ако може да бъдете по-конкретни за необходимите насоки, добре, аз смятам, че насоките са важни и ще разработим допълнителни насоки, ако това е необходимо. Добре, в заключение нашия докладчик, господин Тамес Мер Мекер. Благодаря, господин председател. Разбрахме, че резултатите от оценката на пригодността ще излязат през есента. Не може да се каже, че комисията не прави нищо междувременно. Имаме цял списък. Но според мен отбягнахте моя въпрос. Моят въпрос беше защо отлагате е, публикуването на резултатите. Отговорът беше ми, миграционната криза ни налага известно забавяне, но мисля, че това е лесно извинение, удобно извинение. Защо всъщност се налага това забавяне? В много държави членки виждаме желание за бърз напредък. директивите трябва да се направят пригодни за приложение, но има забавяне. И аз мога да си представя само защо. Има подкрепа за тези директиви, но, за какво, но какво чака комисията? Вие сте прави. Парламентът ще продължава да защитава околната среда, да се изказва в подкрепа, но а, за, на, за, на какво се дължи забавянето? Комисията. Благодаря. Но мога да дам следния, следния отговор. Е, от една страна имаме оценка на пригодността, искаме да изчакаме резултатите от тази оценка. Освен това искаме да видим какви ще са последващите действия. И за да разберем, за да видим какви ще са тези действия, имаме нужда от повече време. Комисията има нужда от повече време. Както за резултатите, така и за последващите действия. Okay. We can, uh, conclude here. Добре, може да приключим нашия дебат. Нека само ви напомня, следващото заседание на ЕНВИ ще бъде на 11 юли. Благодаря ви за присъствието днес. довежда.